да бъдат още по-строги, да вдъхват още повече доверие а, за оценка на банковия сектор. Благодаря. Благодаря, господин комисар Парние. Е, междувременно изоставаме от е, графика. Е, Закъсняхме включително и поради вашите много подробни отговори, за които благодарим, господин комисар. Вие е, се спряхте подробно на въпросите, които ви бяха зададени от всички оратори, но ето, че самите оратори поне някои от тях ни напуснаха междувременно и не могат да чуят отговорите, които им дадохме. При всички положения продължаваме с следващата точка сега, а именно контрол върху прилагането на регламентите относно превоза на токсични отпадъци до развиващите се страни. Зададени са устни въпроси от много колеги. Автор на един от устните въпроси е колегата Бердер. Господин комисар, ако някоя сутрин се събудим и виждаме, че богатият ни съсед си е изхвърлил буклука в двора ни, ще бъдем много гневни. Само, че това случва всеки ден. Тонове е, отпадъци се превозват е, в е, страни от третия свят. Три четвърти от електрическото оборудване, след като се бракува, не се, не се третират. В Обединеното кралство средния британец изхвърля 4 е, електрически изделия всяка година. 500 хиляди тона телевизори, компютри и така нататък. Половината от тях обаче не се отчитат като рециклирани, просто изчезват. И това е само в моята страна. Износът на а, отпадъци е, е забранен но всяка година незаконният превоз от Европейския съюз възлиза на около 22 000 тона. Директивата за отпадно електронно електрическо оборудване изисква отпадците да, бъ... да, да се третират по съответен начин, само че това изисква съответна политика за контрол. Отпадъците съдържат кадми, олово и много други химикали, които са опасни при горене. А горенето е най- най-ефтиният начин за извличане на тези метали. Не можем да пренебрегнем екологичните аспекти и въздействие на този скандал. Като европейка аз се срамувам, благодаря на комисаря за отговорите му. Имаме нужда обаче да знаем по-конкретно как ще затвори тази вратичка в регламента относно превоза на отпадъци. Дали Регламентът следва да бъде ревизиран или е дума само на приложение. Проблемът е спешен и трябва да се предприема действия. Веднага очаквам вашия отговор. Благодаря. Благодаря на колегата Бертер. За две минути госпожа Роспах. Благодаря, господин председател. Ясно е за много колеги, че отпадъците не изчезват така от само себе си, а просто стигат до други части на света, където се складират. Крайно време е да започнем да контролираме е, превозите на отпадъци. Азбестови отпадъци се е, превозват от години наред в, към Индия и остават там. Е, изсипват се направо на брега на морето. Още по-лошо е положението в африканските страни, където децата играят с отпадъци, електронно оборудване. И ние дори не можем да проследим пътя на тези отпадъци, за да предотвратим катастрофата. На 12 юли 2006 година бе прията директива за обезвреждането на електронното оборудване. Е, държавите членки са отговорни за прилагането на директивата. Това е записано в член 14 от директивата, но държавите членки все още не са поели тази отговорност. И затова сега е, в допълнение към писмените въпроси ще задам въпроса. Комисията мислила ли е за това да използва определени пристанища за извозване на токсичните, на опасните отпадъци. Ако само през определени пристанища могат да се извозват към трети страни тези опасни отпадъци, тогава ще можем да осигурим един по- сигурен контрол, по-надежден контрол. И така ще можем да помогнем не само на нашите граждани, но и на гражданите на трети държави. Благодаря на госпожа Росбах. Давам думата на господин Сейбър за две минути. Благодаря, господин председател. Не само в банковия сектор има правила, които не функционират, които не работят. За съжаление и по отношение на управлението на отпадъците и извозването на отпадъците и последния регламент, който бе цитиран вече от колежката, нещата не работят. Защото много отпадъци се извозват в е, развиващи се страни, където всъщност няма стриктни правила за е, складирането и обезвреждането на тези отпадъци. Много токсични отпадъци е, застрашават живота на хората в тези страни. Стратегията 2020 предвижда е, по-ефективно управление на отпадъците – би трябвало да предприемем усилия и в е, сферата на научните изследвания, така че да проследим целият цикъл на живот на продукта, включително рециклирането, включително складирането. Е, комисарят Поточник вече обяви през април, към края на април, след като Комисията много дълго протакаше решаването на този въпрос, че през септември ще се заеме с прилагането на директивата и с една информационна кампания, която ще информира хората за последствията от извозването, неконтролираното извозване на токсичните отпадъци. Комисарят от години а, говори за възможностите за контрол а, в отделните държави членки, но очевидно това не се прави, тези възможности не се използват и за това би трябвало комисията да се ангажира с едни по-конкретни и по-ефективни действия в това отношение. Благодаря. Колежката Хаси има думата сега. Драги колеги, слабото прилагане на регламента относно превоза на отпадъци е проблем отдавна. Европейската агенция за изпълнение, Европейската агенция поставя акцент върху този въпрос – Европейската комисия предприе действия, бяха проведени няколко проучвания от комисията е, за реформа на директивата за отпадъчно електронно електрическо оборудване. Европейския парламент отдавна настоява за по-задълбочен контрол, в това число и за законодателство в тази област. През 1999 година в доклада Джаксън бяха предвидени минимални изисквания през 2003 година имаше още един доклад през 2003 година беше приета резолюция за минималните изисквания към контрола. Всички тези постъпки на парламента не получиха подобаващо внимание от страна на Европейската комисия. През 2006 година избухна голям скандал с трансфигура. Голямо количество отпадъци бяха изхвърлени в на Кот Дивуар комисаря Димас обеща, че ще положи усилия да се подсили регламента за превози на отпадъци. Нищо обаче не се случи. Преди две години проучванията на Европейската комисия препоръчаха създаването на отделен орган за изпълнение на законодателството за отпадъците – и за осъществяване на конкретни дейности, като е, проверка на контролните механизми на държавите. Миналата година проучванията на комисията е, стигнаха до заключението, че най-добрата альтернатива е да се приеме правен инструмент – по отношение на контрола. Не беше отправено, представено обаче предложение. Комисаря Поточни казва, че изпълнението на екологичното законодателство на Европейския съюз е негов приоритет. Искам да попитам Европейската комисия. Кога смята Европейската комисия да предприеме истински действия, вместо да провежда проучвания. Кога ще бъдат представени проекти за законодателство? Както каза господин Себер, по този начин ще се повиши ефективността на ресурсите в Европа. Благодаря много, казва председателят. Последният автор, госпожа Уил, за две минути. Уважаеми колеги, незаконния превоз на отпадъци и Незаконното складиране на тези отпадъци представлява огромна опасност за милиони хора по света. Количествата токсични отпадъци в Европейския съюз нараства и поради е, това, че в е, трети държави е, разходите по складирането и обезвреждането на отпадъците са много по-низки, опасността от незаконните превози към тези трети страни нараства. Затова е необходимо комисията, парламентът, съветът да си взаимодействат по тези въпроси. Действащия регламент за е, превоза на отпадъци в развиващи се страни трябва да бъде адаптиран към новите условия. Още през 2008 година ние поискахме е, определени пристанища да е, бъдат е, авторизирани за превоза на отпадъци, като е, контролът е, върху корабите да бъде много стриктен. Така че всички кораби, които е, попадат в полезрението на контролните органи като кораби, които извършват нелегални превози, да бъдат изваждани от движение. В Калабрия има известен кораб, и то не е само един, който се занимава именно с това, с нелегалното извозване на отпадъци. И предполага се, че отпадъците просто се изхвърлят на отсрещния бряг – Необходими са много сериозни инспекции и естествено съответната нормативна база. Благодаря на колежката Вилс. Давам думата на комисаря Бърние. Благодаря, господин председател. А, а, най, а, напред трябва да кажа, че ще говоря а, от името на колегата Паточник, който е в Нью Йорк за подписване на споразуменията от Нагоя. И ще го заместя доколкото мога. Несъмнено въпроса, който повдигате, винаги ме интересува. Бил съм министър на околната, на околната среда. Е, и е, много важно е комисията да започне да решава заедно с парламента този изваредно сериозен въпрос. Е, превоза на токсични отпадъци в развиващите се страни. Изнасянето на тези отпадъци, отпадъци, които би трябвало да бъдат третирани, обработени в Европейския съюз. Преди всичко, знаете, че това е забранено, но трябва да се контролира доколко се изпълнява тази забрана. Много често операторите се възползват от недостатъчния контрол, за да заобиколят изискванията и да транспортират отпадъците до трети страни, където изискванията са, не са така строги. Обикновено тези отпадъци се изнасят е, с е, фалшиви манифести, е, творителници и Разбира се, тяхното обработване в трети страни е много по-ефтино и това насърчава а, тази незаконна практика. А, наред с това трябва да се отчетат трудностите, сериозни трудности на страните, в които попадат тези токсични отпадъци, замърсява се въздуха, почвата, водите, замърсяване, което заплашва населението на тези страни. Госпожа Росбах повдигна този въпрос. Застрашава се здравето на населението и преди всичко здравето на децата. И то на голяма част от населението на тези страни. Е, става дума за токсични вещества, някои от тях много опасни, които носят сериозни здравни рискове, особено когато те се обработват по неподходящ начин. И във всички случаи е, превоза на токсични отпадъци е, към трети страни има отрицателно въздействие и върху конкуренцията, защото очевидно тези страни, които спазват изискванията, се оказват в по-неблагоприятно конкурентно положение. Европейската агенция, европейските страни, които трябва да спазват строгите изисквания, става дума за един оборот от 95 милиарда евро в сектора работят е, огромен брой хора. Е, той представлява 1% от БВП на Европейския съюз и очевидно е, третирането и превоза на тези токсични отпадъци е много важен въпрос. Съгласно съществуващия регламент трябва да се предвидят повече инвестиции, за да може той да се изпълнява. Същевременно ние губим важни суровини, тъй като обработката на отпадъците може да ни даде по-голяма ефективност в използването на някои редки суровини. Именно по тази причина комисията се опита да провери, да установи дали не са необходими допълнителни мерки, какви нови а, е, стъпки трябва да бъдат, изисквания трябва да бъдат приети по отношение на, на превоза на отпадъците. А, е, ние а, е, в момента завършваме проучването на в, различни решения, оценка на националните рискове, на, до това доколко ефективни са националните мерки за контрол и на дейността на онези, които са натоварени с контрола върху обработването и транспорта на а, отпадъци и използвани продукти. За да отговоря на някои конкретни въпроси, господин председател, бих искал да кажа, че преди всичко в момента е възможно да се заобикаля регламента, като се твърди, че става дума за стоки втора употреба, а не за отпадъци. Необходимо е, значи, да се е, изпълнява по-строго контрола, а съществуващите, е, съществуващата е, нормативна уредба да бъде допълнена с нови мерки, а също така и да се вземат повече служители, които допълняват контрол. в изпълняването на регламента роля и значително голяма роля играят митническите органи. Но а, не е достатъчно тези изисквания да бъдат пожелателни, необходими са задължителни мерки. обема на отпадъците нараства, а, стабилизира се през последните години рециклирането през последните 5 години значително се увеличи и това, което се струва да се отбележи, това е, че има големи разлики в страните членки по отношение на изпълняването на изискванията по отношение на отпадъците. Комисията знае, колко големи са последиците и за околната среда, и за гражданите на Европа, и за гражданите на трети страни, в които се превозват тези вредни отпадъци. Има и човешки жертви от подобни отпадъци, превозени в трети страни, особено в Кот Дивуар има подобни случаи резултатите от нашите разследвания може, в това отношение могат да бъдат видяни на нашия сайт, посветен на този въпрос. Отпадъците трябва, съгласно изискването на Европейския съюз и международното право, да бъдат връщани в страните, от които произхождат, ако са незаконно превозени като бъде представена фактура за тяхното репатриране. В случаят Пробоко, където ставаше дума за 550 милиона евро разходи за почистване на, и преодоляване на вредите и замърсяването от подобни отпадъци. А, има, очакваме съобщението по този случай, доколко се изпълнява общностното право в този отношение. Благодаря, господин комисар. Един въпрос от името на политическите групи, госпожа Весланд. Много от нас се тревожат. Много от нас се тревожат, че все още е, не се предприема нищо срещу дъмпинга по отношение на отпадъците. Ние използваме продукти, които застрашават околната среда, а след това, след като ги употребим, отпадъците застрашават живота и околната среда в трети държави. И това, че деца страдат поради тази безотговорна политика е, е непростимо. Комисията би трябвало да предприеме съответните мерки. Естествено, че не можем до този момент е, да направим нищо, така че да не се използват е, опасни химикали, да няма опасни материали, да няма опасни отпадъци. Но при превоза, при депонирането на опасните отпадъци се изисква изключителна отговорност, така че щетите да бъдат сведени до възможния минимум. Какво е законодателството на Европейския съюз? Как то се прилага в държавите членки? Това е особено важно. Комисията се яви, че е необходимо упростяване и яснота по отношение на правната е, уредба. Така че е, и гранична полиция да може веднага да установи, че става дума за превоз на опасни товари, когато този превоз е незаконен и застрашава околната среда и здравето на хората. В Европейския съюз трябва да се спазват правилата. Оказва се, че държавите членки не спазват изискванията, заложени в законодателството. Ето, че комисията е наред. И днес казваме много категорично на господин Бърния, Очакваме комисията да направи най-сетне правилната стъпка в правилната посока. Благодаря на госпожа Вестланд. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първа ще бъде госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател нарастването на отпадъци в Европейския съюз е, е бомба с отложено действие, както в развиващия се свят, е, така и в развитие. Господин комисар, приветствам казаното от вас, е, че Европейската комисия има желание да премахне празнотите в законодателството. Смятам обаче, че в държавите членки няма достатъчно воля, нямат желание да инвестират в контрол и да приемат строги санкции за нарушаване на правилата. Аз мисля, че ние трябва да приемем обща стратегия със страните от Африканския, Карибския и Тихоокеанския басейн за борба срещу незаконния износ на отпадъчно оборудване. Освен това, трябва да намерим начин за правилно третиране на тези отпадъци, в това число и рециклиране. Благодаря много госпожа Ройтова. Господин Сегети за една минута. Благодаря, господин председател. Очевидно, европейското законодателство е много строго, но независимо от това има много о, вратички, през които мафията винаги успява да се промъкне. Токсичните отпадъци представляват е, една много печеливша зона. Това е атрактивен бизнес. Същевременно правилата, колкото и да са строги и бюрократични, очевидно дават възможности за отклонения от тях. Разходите за складиране и извазване на отпадъците в Европейския съюз би трябвало да бъдат намалени така, че да окоръжим предприятията да действат законно и да предприемем стриктни и категорични мерки срещу мафията. Благодаря на колегата, а сега колегата Миколашич. Благодаря, господин председател. Мисля, че ни обсъждаме един много сериозен въпрос – Говорим за превози на отпадъци към развиващите се страни. Скандално е, че в 21 век европейските страни вършат онова, което видяхме в филма Ерин Брокович. Мислихме си, че това може да се случи само в Калифорния, че само там фирмите могат да изнасят токсични отпадъци. Много е тъжно, че държави членки на Европейския съюз изнасят токсични отпадъци за африкански страни. Тези страни са беззащитни. В, а, в отпадъците а, е, има токсични вещества, живак, олово, е, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве Призовавам комисаря да действително да предприеме обещаните мерки. Благодаря, господин Миколашик. И накрая, госпожа Магинес. Благодаря, Благодаря господин председател. Има а, а, проблем в Европейския съюз, а, защото гражданите изхвърлят а, бокуците на собствения си, при собствената си врата. Внимателно изслушах това, е, което комисарът каза за новото законодателство и тревожа се от това, че добавяме законодателство към вече съществуващи закони, без да се грижим за това как ще изпълняват законите. В много области няма достатъчно хора, няма достатъчно служители, които да контролират транспорта на токсичните отпадъци. Няма достатъчна грижа за здравето и живота на онези, които се занимават с тези отпадъци. Това е въпрос на етика. Европейските граждани може би не го знаят. И може би ако го знаеха, повече ще да внимават какво купуват и какво изхвърлят. Благодаря, колежки Магинес. И сега давам думата на комисаря Барния за заключително слово. Ще се съобразя с препоръката да бъда кратък. Госпожа Магинес каза нещо много важно. Става дума за един етичен въпрос с всички трев... притеснения и тревоги за общественото здраве, биологичното разнообразие и е, значение за економиката. Ето защо Искам да кажа на госпожа Уестлунд и госпожа Ройтова, комисията е твърдо решена да предприеме действия и с проучванията на въздействието ще предложим законодателство на Европейския съюз за усъвършенстване и засилване на контрола върху изпълнението на регламента относно превозите на отпадъци, което би трябвало да намали случаите на незаконни превози. Дайте, дайте възможност на господин Поточник да подготви законодателство. Мисля, че до края на тази година Европейската комисия ще представи представи своето предложение и възоснова на този много важен дебат, който проводите е, в този късен час. Председателят. Благодаря на всички, които останаха в е, залата до среднощ и е, показаха